Colleghi, buonasera. Apriamo questa seduta per la Costituzione. Здравейте, колеги. Откривам конституиращото съседание на нашата комисия. Трябва да изберем председател и четирима заместник председатели. И така, ще, ги, ще избираме от първи до четвърти заместник-председатели. Е, това значи, че ще гласуваме четири пъти. И давам думата на господин Яр. Той ще направи първото предложение. Благодаря. От НЕП искам да предложа госпожа Мацони. Искам да помоля за гласуване в нейна полза. Благодаря за председател, за председател на комисията. Благодаря, казва председателката. Има ли е, други кандидати за председателското място? Явно няма. Затова предлагам да изберем предложената кандидатура с ръкопляскане. Благодаря ви. Благодаря на колегите и поздравление на председателя. Продължаваме с избора на първия заместник председател. Господин Пелиадели е кандидат. Лидер. <laughs> Скузате, им фури програма, ми dico. Може би може след това да има поднасяне на, на, на цветята, може би след това, но това е извън програмата, няма значение. Confesso un bel fuori programma, quindi sono molto contenta e ringrazio. Много благодаря. Много благодаря за подаръка. И благодаря на господин Яр и благодаря на политическата група е НП за този чудесен подарък. Това е великолепно начало на новия ми мандат като председател на комисията. И така, по-нататък продължаваме с избора на първи заместник председател – Госпожа Дели е за сега единствената кандидатура. Има ли други? Няма. Тогава предлагам с, ръка, с ръкопляскане да изберем госпожа Дели за първи заместник председател. Per карика carica di secondo Сега преминаваме към избора на втори заместник председател. Господин Майер е кандидат. Има ли други кандидатури? Няма. Добре, тогава моето предложение е да гласуваме отново с ръкопляскане. И така, господин Майер, честито. Трети заместник председател. Кандидатурата е на господин Итор Кайс. Имам въпрос. Има ли други кандидатури за този пост? Няма. Добре, и тук предложението ми е да ръкопляскаме и така да изберем колегата. И така, господин Итурт Гайс е избран. Четвърти съместник председател Пазеско госпожа Пазеско. Има ли други кандидатури? Няма. Добре. И тук отново нека ръкопляскаме. Благодаря. така, благодаря на всички и искам да помоля заместник-председателите да заемат мястото си на трибуната. Госпожа Палядели, господин Майер се извинява. Той имаше проблем с пътуването и другите колеги, съместник председатели моля да дойдат тук при мен. Господин Босинар, госпожа Аукен и господин ако сте, за съжаление, не могат да присъстват. Те се изменява, извиняват. Писмено са ме уведомили, че не могат, че няма да могат да присъстват. Finito con gli adempimenti di insediamento della Commissione. И така, с това изчерпахме дневния рек за днес. Господин Яр и господин Яр иска думата. Äh, äh, Госпожо председател, искам да честите на новия президиум за избора и бих искал да изразя пожеланието си да продължим доброто си сътрудничество и през следващата част от мандата. Ние сме представители на гражданите и се надявам да защитаваме по същия начин, както и до сега добре интересите на гражданите. Ние като а, комисия ще ви подкрепяме във вашата работа. Надявам се повече да ви подкрепяме, отколкото да ви пречим. Nessun altro vuole prendere la parola? Иска ли някой друг да се изкаже? Не, добре, тогава благодаря още веднъж от името на колегите. Благодаря за хубавите думи. Аз като председател на комисията, до сегашен и бъдещ, разбирам ролята си като централна роля и на нашата комисия а, в рамките на работата на целия парламент. Смятам, че може да използваме добре досегашния си опит и да се опитаме да подобрим нашата работа, така че тя да стане още по-ефективна и да отговорим на очакванията на гражданите. Надявам се да мога да се опирам в ежедневната си работа на вашата подкрепа. И днес вие доказахте, че това е възможно. Надявам се, че всички заместник-председатели ще ме подкрепят. Радвам се, че те поемат своите постове и своята работа с такъв ангажимент. И тъй като нямаме друго предвидено за днес, закривам заседанието. Следващото ни заседание ще е на 26 февруари. Тогава ще се видим отново. Благодаря ви и приятен ден!